сме готови да се браним от подобни негативни нагласи, за които няма място в Европа. Благодаря на австрийското председателство и за инициативата му по отношение на Африка. В Виена имаше среща на високо равнище между африканската страна и Европа. Това бе важно, тъй като, както неведнъж е изтъквало и австрийското председателство, ще ако не се работи за бъдещето на Африка, то не може да се работи и за бъдещето на Европа. Много важно бе, че австрийското председателство излезе с това послание. Като цяло председателството според мен бе успешно. Благодаря на австрийския канцлер, на правителството на Австрия и на австрийския посланник за многобройните им инициативи. Благодаря и за постигнатите от вас успехи. Не мислехме в началото на председателството, че ще успеем да ги постигнем. Passiamo ai rappresentanti dei gruppi politici, vi prego di rispettare е, преминаваме към политическите групи. Искам да ви помоля да спазвате ограничението с времето, тъй като знаете, че ни предстои тържествено съдание. Първият е господин Вебер. Господин председател Таяни, господин председател Юнкер, господин канцлер, господин посланник, госпожи и господа колеги, благодаря на господин федералния канцлер за равносметката, която направи на председателството. Благодарим и ние на австрийското председателство, тъй като то постигна много, много отколкото повече отколкото очаквахме всички ние. Постигнахте големи успехи с оглед на бъдещето на Европа. От политическа гледна точка е жалко, че когато се водят публични дебати за Европа, говорим само за кризите, за онова, което хората възприемат като проблематично тук в Европа. Много рядко ни се удава да обсъждаме положителните аспекти, онези фактори, които допринасят за успеха на Европа. Австрийското председателство обаче ясно доказа, че има такива. От името на групата на ЕНП ще се спра по-конкретно върху сигурността Европейския и Европейския фонд за отбрана. Имаме също така и огромни шансове в областта на киберсигурността и дроновите технологии. Постигнахме също така напредък и в областта на благоденствието. Важен е за нас и прегледът на инвестициите, по който работихте. По време на вашето председателство бе сключено и споразумението Европейски съюз и Япония. Постигнахме немалко и по въпроса за роуминга. Това е осезаем за гражданите успех. Постигнахме също така голям успех и във връзка с акта за пластмасите. И ако наистина постигаме такива осезаеми за хората резултати, ще можем и да ги убедим в ползите от Европа. Важно бе не само управлението, което се извършваше по време на председателството ви по тези теми, важни бяха и политическите ви инициативи като например неформалната среща в Залцбург, на която бе отдадено приоритетно значение на охраната на границите. Според НП това трябва да е в основата на всяко едно разискване за миграцията. Трябва да знаем кой идва на наша територия. Справедливото данъчно облагане Австрия изигра водеща роля в това отношение, тъй като въведе на национално равнище цифров данък. Така принуждавате многонационалните корпорации да платят своя дял, което даде много важен тласък и на дебатите на европейско равнище. Както каза и господин Юнкер, ако живеем сега в една Европа, в която трябва отново сериозно да говорим за въпроса за насилието, то ще трябва да отдадем приоритетно значение на тази тема. Имам предвид антисемитизма. Аз също разговарях с представителите на еврейската общност в Виена. Никога повече не бива да се допуска подобно нещо. Австрия е една силна страна, представена от силно правителство. Мисля, че зад вас през изминалите 6 месеца застанаха и вашите граждани. Те се гордееха с това да бъдат начало на Европа и да работят за напредъка в Европа. Работихте конструктивно, проявихте воля за лидерство, което доведе и до добри резултати за Европа. Благодаря на господин канцлера Курц, благодаря и на австрийското председателство. Следващият оратор е госпожа Родригес от името на групата на Сиристи и демократите. Благодаря, господин председател. Австрийското председателство започна с работата си с една много важна тема. Европа, която защитава. Но австрийското председателство обаче доведе и до нещо друго. Европа на страха и на егоистична Европа. А на нас ни трябва силна Европа, амбициозна Европа, така че да, да можем да осигурим а, необходимата солидарност. Нещата започнаха с а, беженския въпрос. Можеше а, много бързи спасителни а, операции да проведем и да осигурим убежище. Но вместо това се развиха няколко драматични сцени в Средиземно а, море. Европа трябва да разработи една цялостна миграционна политика, така че да може да се управляват а, а, миграцията. Миграцията е нещо неизбежно и необходимо. Вместо това ние а, е, всъщност блокираме някои от основните елементи на миграционната политика. След това идва епизодът с глобалния договор за миграцията – е, той е, е одобрен от е, повечето държави по света и видяхме в Маракеш някои държави членки на Европейския съюз не го подкрепят и това е на начало с австрийското правителство. Това е нещо, което ние не разбираме. Тази липса на амбиция и солидарност е свързана и тя се отразява и нашите граждани. Европейския социален стълб, най-голямата инициатива, с която разполагаме. Австрийското председателство можеше а, да а, разработи пълен пакет на, на, на директиви, пакет директиви, които са необходими за социалния стълб. И не разбираме защо изобщо е било допустимо и възможно австрийското председателство да да отложи заседание на съвета на министрите. Ние нямаме време, господин канцлер. Ам, след това а, преговорите по многогодишния бюджет, с финансовата рамка, разбира се, това е нещо необходимо, за да се справим с предизвикателствата а, в Европа и да спазваме кохезионните си а, ангажименти. На последния Европейски съвет бе решено, че окончателното решение а, ще се вземе едва през есента ми. Това е твърде късно. Много региони ще пострадат от това. Ам... И на лице са условията, се стигне до базово съгласие преди а, този срок. И ние не разбираме защо австрийското председателство не бе в състояние да, да, да предложи по-амбициозно предложение и план, за да се доведат до край тия преговори. След това друг, имаше друга възможност за реформа на еврозоната, нещо, което очакваме от години. Решенията са на масата, разискват се, може да сме близо вече до, до съгласие, което да ни даде възможност да, да довършим банковия съюз и да създадем бюджет за еврозоната. Това е нещо, с което всички а, валутни зони по света разполагат. Бюджет. Но пак европейск, австрийското председателство на съвета неохотно подходи и към този въпрос. А това е от ключово е, значение за преодоляване на, на различията в този аспект. После данъчна справедливост. Да, трябва ни нова дигитална система и тя трябва да бъде внедрена е, много скоро. Та, е, от наша гледна точка, е, според нас австрийското председателство пропусна някои ключови възможности за създаването на една по-силна Европа. Да, има нови идеи. Е, и чуваме нови идеи, които е, гледат навътре, призовават към егоизът, крайно десни движения. Така че имаме избор дали ще се солидаризираме и коалираме с тях и ще отстъпваме или ще предложим наша отделна альтернатива за, за силна и солидарна Европа. Ние, социал-демократите, трябва да се заемем с това. И наистина трябва да трябва да влезнем в един нов етап, в един, една нова фаза на ново европейско лидерство. Следващото изказване от името на ЕКАРЕ господин Захрадил. Благодаря, господин председател, господин канцлер. Австрийското председателство като цяло беше добре организирано и ефективно. И това е така, защото Австрия, разбира се, е добре функционирана държава. Разгледали сте много въпроси. Аз ще се спра на някой от тях. Ще започна с миграцията и сигурността. И трябва да ви кажа, че беше много приятно това, че от председателството и канцерството чухме една по-различна гледна точка. Вие казахте много ясно това, което много политици се колебаят да кажат. Европа не е нито готова, а, нито пък има желанието да продължи да приема мигранти, тъй като това ще има въздействие върху вътрешната сигурност и единство на обществата. Също така а, излязахте и с предложение. Вие видяхме а, проме, предложени промени за системата за вход-изход и изход и системата Шенген. И целта е да се спре входа на нередовно влизащи. Посланието ви беше чуто и прието добре. Централна и Източна Европа и то доказа, че е много важно да има консенсус между държавите членки, вместо да се търсят произволни решения, като злощастното преразпределение, предложено от Европейската комисия. Предложение, което доведе до конфликт между източна и западна Европа и новите, и държави, новите и стари държави членки. Друг ваш приоритет беше просперитет в европейския континент чрез дигитализация. Прав сте. Имате Европейският съюз не е първенец в областта на новите предприятия. Ние трябва да направим повече за малките и средни предприятия, новите предприятия, да премахнем пречките и призовавам да също така ви поздравявам за ратификацията на споразумението с Япония. Надявам се че и другите споразумения с Виетнам и Сингапур ще последва. Също така продължиха преговорите, които не, не, не приключиха парламентът и комисията приключват мандата и следователно те не бива да взимат решение от името на държавите членки и комисията за следващия етап. По отношение на външните отношения, а, сериозен въпрос за вас. Няма да навлизам в подробности. В заключение ще кажа, че австрийското председателство беше прагматично, не идеологично, не председателство на големите лозунги, а на постижими резултати. Това беше хубаво. Радваме се, че, в усилия, че усилията ви се характеризираха с здрав разум, защото здравият разум е подходът, който ръководи моята група. Думата има господин Теличка от името на Алианса на либералите и демократите. Господин канцлер, не знам дали можете да поемете още е, поздравления. Така че ще кажа само, че вашето председателство бе едно ефективно председателство. Австрия е, изпълни е, намеренията си всеки 6 месеца, обаче аз гледам а, не толкова като въпрос на председателство, а какво е направил Европейския съюз като цяло. Не само председателството. И това е нещо, което трябва да се казва, защото все още сме е, Европейски съюз на 28 държави членки, може би скоро 27. Председателството важ, играе важна роля, не може, разбира се, е, да свърши всичко, но, но, така, но върши много. Броя три странни срещи, триалози. Това е, е, е, това е показателно за, за, е, за ефективността. Но нека да погледнем какво законодателство е, е, е било разискване. Наистина това, това ли ще доведе до изпълнение на вашите три приоритети? с Ангелика Нипер работихме по киберсигурността. Мисля, че никак не са лоши резултатите. И въпреки някои а, разногласия а, с, с вашия пратеник, а, пак не, постигнахме известен напредък. Все още обаче гледаме на киберсигурността като на въпрос, като онези, които са склонни да предават компетентности и останалите. Няма съгласие, няма окончателно съгласие. Това ни прави слаби, поставени в слаба позиция Европейския съюз. Да, бройките имат значение, в това отношение сте е, доста ефективни, но е важно и какво законодателство влиза в сила и как, как да се постигат е, е компромиси. Да, отново мисля, че е, сериозен напредък е постигнат в областта на конкурентоспособността в дигиталните пазари. Е, Ам... Пак въпросът е дали ще дойда в Европейския съюз, ако искам да разработва нещо, или в Силициевата долина. Продължава да бъде ясен и категоричен отговор. Силициевата долина. Има много какво да се желае. Има много неща, които можеше по-добре да бъдат свършени. Една, една от тези теми е вътрешната сигурност. Е, да, съгласен съм с вас, подходът бе балансиран, балансиран но продължаваме да, е, продължаваме да сме в положение, което е блокирано от съвета и, и, и не е доведено до край. В момента не сме в криза, но в момента, в който ни удари криза, ще изпитаме сериозни затруднения. Да, голям напредък сте отбелязали, всичките кутийки сте ги отбелязали, сте ги отметнали. Въпрос обаче как, с какво са запълнени тези е, кутийки? А, ние, вярно е, че сме а, избрани за, за а, конкретен мандат, но а, бюджета, който продължаваме да разискваме, и имам една критична забележка към Австрия, не е реалистичен. Трябва да се изправим пред факта, че има сериозни предизвикателства и няма как да се справим с тях без сериозно преразглеждане на някои политиките, в това число бюджетната. Но въпреки всичките тези бележки, мисля, че, сте, че се справихте добре, но ние като Европейски съюз не си изпълняваме работа, не вършим това, което очакват от нас, от нас нашите граждани. Благодаря. Думата има председателката на групата на зелените, госпожа Келер. Благодаря. Съжалявам, господин Курц, не мога да се присъединя към ентусиазираните комплименти на изказалите се преди мен. Какво остана след 6 месеца на австрийското председателство. По много законодателни предложения не бе постигнат напредък. Стигна се до задънена улица в съвета. Какво ще остане като спомен сред нас и гражданите след тези 6 месеца? Най-вече непристойното ухажване на Путин, както и лавирането на австрийското правителство по отношение на пакта за миграцията на ООН. Наистина бе смущаващо това. Австрийското пред председателство, правителство, извинете, в продължение на месеци усилено води преговорите за този световен пакт и след като си свърши работата, след като наистина работи усилено, го отхвърли, представи го едва ли не като творение на дявола. Вместо заедно да търсите разумни решения, поляризирахте и полемизирахте. Сам дадохте повод да ви квалифицираме като десен националист, наред с Тръмп и Орбан. Така, господин Курц, навредихте на всички ни, на целия Европейски съюз. И не само това. Показахте на всички ни, че вашето правителство изобщо не го е еня за европейското законодателство. Как иначе да си обясним това, че насред председателството решихте да дискриминирате граждани на Европейския съюз в една социална държава, като де-факто им отнехте надбавките за семейства, напълно осъзнавайки, че така нарушавате европейското законодателство. Други държави поне чакат изчакват докато приключи председателството им а, иначе не постигнахте кой знае какви резултати през изминалите 6 месеца. Нито в областта на борбата срещу укриването на данъци и данъчния дъмпинг, нито по отношение на горната граница за емисиите на въглероден диоксид от МПС. В това отношение по-скоро помогнахте на германското автомобилостроене. Не бе направено нищо и за общата европейска система на обежище. Отложихте също така и увеличаването на броя на служителите на Frontex на 10 000 души. Но поне бе постигнат някакъв напредък по отношение на пластмасите. Тук искам да изтъкна изтъкна най-вече отличната работа на вашия екип. Едно от най-големите постижения на австрийското председателство, като че ли беше на конференцията в Катовице, спечелихте още първия ден антинаградата за изкопаемо на деня. Поздравления за това! с много повече надежда ме изпълва австрийското гражданско общество. Много хора проявяват ангажираност, интересуват се от политика, протестират по улиците срещу завоя надясно в политиката, срещу расизма и съкръщаването на социалните придобивки. Надявам се, че на тези хора ще се отдаде по време на европейските избори да променят курса ни. Европа се нуждае от една силна инициатива за сцепление в обществото. Синистра Верде Нордика, ла От името на Обединената телевизия, господин Папа Димулис. Господин Курц, много съжалявам, но ще ви разочарован. Не съм съгласен с този климат на ласкателство в залата. Аз мисля, че е срамно това, че Австрия, председател на съвета, не подписа пакта за миграция на ОНЕ в Маракеш, пакт подписан от 150 страни. Пактът беше доста скромен. А, вие участвахте в съставянето му и бих искал да попитам защо посрамихте Европейския съюз, като отказахте да подпишете пакта. Не съм единствен в левицата, който изразява подобни, подобно настроение. Чухте го и от господин Юнкер, който е част от вашата политическа група. Не направихте нищо и за Европейския социален стълб, не направихте нищо за реформата на е, Дъблинския пакет отдавна има договореност между парламента и комисията. Вие продължавате е, да блокирате също така Европейската система за страховане на влогове. И тук е, нищо не се предприема, в резултат на което Банковия съюз си остава недоизграден нищо конкретно и по отношение на данъчното облагане на технологичните гиганти. Също така искахме да има споразумение, да, тъй като евро, економическата, е, е, е, европейската економика страда. Боя се, че факта, че вие управлявате в сътрудничество с партия от крайната десница, хора, които изпитват носталгия към нацизма, ви спъва. И това е тревожен прецедент. Също така виждаме подобни настроения и другаде в Европа. Нека обаче да кажа и нещо положително. Положително е това, че вие с комисията е, и е, сте единодушно за споразумението от Преспа. Това е положително за Гърция, за Северна Македония, за Балканите, за цяла Европа. Това е една от положителните новини, е, които чухме наскоро. Жалко е, че тези положителни новини са малко. Искам да ви уверя, че правителството на Ципрас през следващите дни ще положи всичко възможно споразумението да бъде одобрено от парламента в Атина, независимо от демагогията на ПАСОК и Нова демокрация, които а, заемат позиция противоположна на тази на социалистите и демократите и НП. Благодаря от името на СБТ колегата Мойтен. Господин президент, господин Юрген, е, Юнкер, Три са основните новини в момента. Земята още се върти. Всичко, всичко това, въпреки е, премиерата, деснопопулистите за първ път правят едно правителство, е, което е, в председателството на Европейския, което е, държи председателството на Европейския съюз. Е, Европейския съюз днес е различно от е, е, Европейския съюз, който имахме преди е, австрийското председателство. Първо, едно председателство не се почувства задължено да централизира нещата в, на върха на Европа. Работи прагматично и с, сътрудничеше с всички, но не се опитваше да концентрира власт в ръцете си. Ние от АФД сме поставили този въпрос и при на дневния ред и е, твърдим, че никога е, този дебат е, не е бил. Е, е, е, този дебат нямаше така да доминира, ако не беше Австрия, е, които така твърдо е, се изправиха срещу миграцията. Е, е Австрия много смело постави в центъра на вниманието този въпрос. Благодаря ви много за това, господин канцлер. Австрийското председателство е, всъщност е, е, може да се разглежда като една повратна точка в историята на Европейския съюз. За пръв път наистина се дава такъв тон на дебата в съюза. Аз съм сигурен, че австрийския пример ще е, бъде последвано от други председателства, които ще поставят е, подобно, по, по, по същия начин акцентите на темите, които ни занимават. Е, тук не става дума за антиевропеизъм наши, държавите членки са задължени да е, следват решенията и разбира се, но разбира се, трябва да засилим и социалните рамки на Европейския съюз. Е, трябва да е, гарантираме взимния контрол между институциите и разбира се, Европейския парламент, който е над така държавите. Мисля, че това ще бъде добре за Европа. Благодаря за вниманието. За от името на групата Европа, е, Европа за нация и спряка демокрация, господин Вилимски. Като австриец е, бих искал да приветствам най-сърдечно с е, добре дошъл канцлер е, Себастиан Курц. Е, нашата делегация изразява своята благодарност и е, респект към австрийското правителство и за начина по който проведаха председателството много професионално и задълбочено. Тук е, наистина е, искам да се противопоставя на тези, които се опитаха да, да е, очернят, да критикуват всичкото председателство. В във вашата група е, са, румънските социал-демократи. Ако погледнем към вас, е, е ще е, е, виждаме е, на върха на политическата пирамида в е, вашата държава е, корупция е, и е, организирана престъпност. Така че вие не сте квалифицирани да, е, да съдите другите. Е, в. Е, е Австрия е, се взе е, се извърши е, сериозна реституционна реформа. И това сега може да се разглежда като модел за добра практика. И мисля, че не би трябвало да се. И отхвърлям всякакви упреци към австрийското правителство в това отношение. Е, мнозина не разбират защо е, Австрия не подписа пакта за миграция на Обединените нации. Е, хубаво е, че има демократично мнозинство в правителството, в парламента по отношение на това, че трябва сами да решаваме и да определяме собствената си миграционна политика, а не да се обвързаме с задължения, които са против нашата логика. По този начин Австрия запазва суверенитет върху върху вземането на решение по такива важни въпроси. Това е, е базата на нашата е, е, политика. Бих искал да поставя и въпроса за субсидиарността, това, че австрийското председателство обърна особено внимание на този аспект. Това е много важно за бъдещето на Европейския съюз а именно да се в крайна сметка основните решения да се вземат в национално равнище, което е много по-разумно, отколкото на наднационално. Мисля, че това председателство трябва да послужи за пример, който да бъде последен от следващите председателства. Благодаря, господин канцлер. Господин Уеждовски от независимите. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, позволете ми да благодаря на канцлера Курц за проевропейската му позиция, както и за прагматичното отношение по време на цялото австрийско председателство. Вие дадохте пример за това как един прагматичен подход може да е от по-голяма полза в сравнение с една стратегия, която се основава на все по-задълбочена интеграция. Програмата ви беше добра, говорихте за сигурност, Постигнахте успехи в областта на защитата на околната среда. Защитихте ни срещу гигантите на пазара. Много други успехи постигнахте. Вие ги очертахте, господин канцлер. Има някои различия в вижданията относно миграционната политика. Тези различия демонстрират, че Председателството наистина демонстрира здрав разум. Политиката в тези области трябва да е реалистична и прагматична. Преди няколко години комисията наложи квоти по отношение на мигрантите на държавите членки и това доведе до сериозно отслабване в доверието у европейските граждани, в европейските институции. Мисля, че трябва да сме предпазливи. Нашата политика, естествено, трябва да е основана на солидарност, но най-вече и на първо място трябва да се основава на реализъм. Мисля, че австрийското председателство много допринесе в това отношение. Бих искал да се присъединя в изказванията насочени е, срещу антисемитизма. Имаме нужда от борба срещу подобни явления мисля, че трябва да се погрижим, за да защитим свободата на вероисповеданията, която имаме и да защитим християните. Благодаря. Сега думата има председателя на комисията Юнкер. Господин председател, имам впечатлението, че е, би е било добре да се. Е, всъщност няма какво много да се добави към казаното вече за вашето председателство. Е, тези които ви критикуват за, по въпросите, свързани с пакта за миграцията. От името на е, комисията е, е, аз трябва да се присъединя към тези, които смятат, че това не е особено демократично, но общо взето аз оправдавам вашите действия и смятам, че наистина действахте прагматично. Така че под чертата това председателство в е, новата история на Европейския съюз е, е, може да бъде преценено като особено успешно за което благодаря на бундесканцлера и на федералното правителство. Сега давам думата на канцлера Себастиан Курц. Уважаеми господин председател Таяни, дами и господа, няма какво повече да кажа. Е, бих искал в заключение да ви благодаря за съвместната работа, за сътрудничеството, за положителните е, ви е, отзиви. Мотото на нашето председателство е, е мотото на Европейския съюз е единни в многообразието. Това предполага различни мнения между различните политически групи, различни позиции. Това всъщност е в е, представлява Европейския съюз. Въпреки това Важно е, въпреки различията в областите, където искаме да напредваме, да имаме общи, обща позиция. Това означава европейски, което е много сложно в един съюз с 28 държави членки и 3 институции. Мисля, че до сега успяхме с 53 тристранни срещи и преговори да постигнем до някъде постигнете общите цели. Е, в този смисъл благодаря за сътрудничеството, е, желая всичко е, хубаво на румънското председателство и благодаря за гостоприемството ви в Европейския парламент. Благодаря. Прекратяваме заседанието за няколко минути, след което ще започнем с официалното заседание по случай 20 годишнината от въвеждането на еврото. Diamo ora inizio alla... Нека да започнем сега нашето официално заседание в чест на 20 годишнината от въвеждането на еврото, нашата обща валута. J'avais 6 ans et j'étais avec ma Бях 6 годишна, баба ми ме заведе да си обменя франковете в евро и това бяха първите ми джобни пари. Аз помня съвсем точно колко разочарован бях, когато вместо да получа часовник ми подариха комплекта евромонети. Помня, когато отидох да пазарувам с майка ми, тя се опита да вземе количка, но нямаше евро и трябваше да търси. Процеса на економически и валутен съюз е необратим. Обменяме първи мнения за евентуалното въвеждане на европейска валутна система – как да инвестираме, как да спестяваме, как да вършим бизнес, когато не знаем каква ще е цената на валутата? Европейската валута ще се нарича евро. Въвеждането на европейските, на банкнотите и монети евро отбелязва една от основните, да не кажа основната крачка към историята на европейската интеграция. 300 милиона европейци носят в джобовете си един ясен символ за принадлежността си към Европа. споделяме една обща съдба. Е, Рото дава избор, дава фиксирани цени, дава ни възможност да търгуваме международно с други страни, които имат евро. Европа ни дава възможност да се движим свободно. Аз бях на стаж в Испания и ми беше много лесно да тегля пари без а, такси в банките. С еврото, когато пътувам, нямам нужда да обменям пари, не мисля кое колко струва и ми дава възможност да правя превод през банка много по-лесно. Когато една идея посреща нуждите на своето време, тя престава да принадлежи на създателя си и става по-мощна от тези, които я носят. Сеньори депутати, джентили... Уважаеми депутати, уважаеми гости, Днес отбелязваме 20-та годишнина от въвеждането на нашата обща валута – еврото – Еврото се използва от 340 милиона европейски граждани. Това е втората по важност валута в света. Според едно неотдавна проведено проучване на Евробарометър, 75% от всички европейци гледат благосклонно, положително на еврото. То направи нашия единен пазар по-прозрачен, по-конкурентоспособен, Сделките се осъществяват по-лесно, туризма е облагодетелстван. По време на економическата криза, поради така наречените количествени облегчения, въведени от ЕЦБ, тук искам да благодаря на председателя Драги за това решение, нашата валута подейства като щит и ни защити, защити по-слабите европейски економики спрямо кризата. Естествено, кризата показа и нашия провал. Не успяхме да изградим изцяло архитектурата на общата валута. Показаха се пробойните в управлението на държавните дългове. Не всички са убедени, че валутата функционира както трябва. Дори в Европейския парламент има много колеги, които критикуват архитектурата на общата валута. Те смятат, че еврото пречи на конкурентоспособността много колеги смятат, че политиките на крайни економии са една грешка. Въпреки всичко, аз съм убеден, че еврото е нещо добро. Еврото не може да бъде самоцел то е средство за изграждане на социалната пазарна економика, чиято основна цел пък трябва да бъде просперитета, работните места за всички европейски граждани. Ето защо е от съществено значение да завършим този конструкт, който започнахме да изграждаме. Много е важно да се приключи работата по Съюза на капиталовите пазари, економически и паричния съюз, фискалния съюз, економическия съюз. Не можем да останем на едно място, да продължим с това буксуване. Рискуваме да ни върхлети съвсем скоро нова криза. Растежа се забавя, промишленото производство забавя своя ход, има риск в някои европейски държави съвсем скоро да се появи рецесия. Економическото и социалното неравенство в еврозоната се задълбочава, дори в рамките на конкретни региони то се задълбочава. В някои райони 50% от всички млади хора са безработни и това е абсолютно неприемливо. Мисля, че е пределно ясно, че имаме нужда от ефикасни инструменти, за да дадем тласък на инвестиции. Имаме нужда от подкрепа за реалната економика, имаме нужда от създаването на работни места, трябва да стимулираме социалното сближаване и регионалното сближаване. Много е важно да намерим последващи, възможности за последващи действия спрямо призивите на парламента за отклик спрямо предизвикателствата. Днес не само отбелязваме годишнината от въвеждането на еврото. Днес е ден за равносметка. Трябва да направим анализ на грешките, които допуснахме. Призовавам всички европейски лидери да демонстрират чувство на отговорност и да започнат незабавно работата за укрепване на еврозоната, за търсенето на възможности за създаване на растеж на работни места, максимален брой европейци трябва да получат възможност да се трудят, защото без работни места няма свобода, без свобода няма достоинство. Благодаря. Господин Трише има думата. Ако обичате, заповядайте, господин Трише. Благодаря, господин председател. Господин председател на Европейския парламент, е, бивши председатели на Европейския парламент, господин председател на комисията, господин е, председател на Еврогрупата, председатели на комисиите, по економически и парични въпроси. Е, скъпи Марио, почитаеми депутати, членове на Европейския парламент. Много съм развълнуван. Спомням си моя предшественик Вим Вой, който беше в е, е, момента, в който е, на моята пост, в момента, в който се въвеждаше еврото 2003 до 2011 това бяха много трудни времена за Европа, да не кажа много трудни. Искам да обаче да маркирам четири успеха на еврото. Първо, той е, до, е, извоюва доверие е, и гарантира стабилност на валутата. Европейската е, централна банка е, всъщност получи мандат е, за гарантиране стабилността на еврото от самото начало и е, трябваше е, да бъде е, една от ясните задачи беше да е, гарантира стабилни е, цени. Е, благодарение на което е, средната инфлация, процентна инфлация в евро е 1,75%. Е, вътрешната стабилност на еврото е, се е, отразява на него доверието, международното доверие в еврото. Това е втората международна валута е, след долара, много над иената. йената. Е, второ, еврото и еврозоната е, се оказаха устойчиви, изключително устойчиви в е, условията на най-лоши, тежки економически кризи от Втората световна война насам. сам е, въвеждането на еврото е, посочи, че е, глобалния анализ в началото казваше, че такава една обща валута ще бъде неустойчива и краткосрочна. Но ето тя успя да се пребори с трудностите. Евро, еврото доказа, че нейната, че тези предсказания бяха погрешни, защото тя доказа, то доказа своята сила в тежки международни условия. Солидността на еврозоната бе факт, е, това превърна в е, действителност мечтата от е, многогодишната, от количната мечта на всички. Благодарение на еврото бе преодоляна кризата след Lehman Brothers, след кризата в Гърция. Това беше една от най-тежките кризи след Втората световна война. И аз трябва да повторя, всичко това се дължеше на устойчивост сигурността и стабилността на еврото и еврозоната. Е, бих казал, че, както ви казах и на вас, господин председател, е, забележително е, че 3 е, четвърти, 75% от гражданите одобряват тази валута, смятат, че това е една добра, полезна, че одобряват факта да се води економическа политика с една единствена валута в Европейския съюз и този процент нараства а, след въвеждането на еврото. Много често, много от тези, които коментират за Европа, пропускат този факт. те просто забравят, че тази стабилност се държи на солидността на еврото и еврозоната. Сега ще припомня една е, констатация на МВФ, е, че няма е, голяма разлика между Европейския съюз и САЩ по отношение на БВП от въвеждането на еврото на само 99-та. Мисля, че